Ladies and gentlemen, perhaps everybody could take their seats. Уважаеми дами и господа, бих помолила журналистите да приключат своята работа, за да започнем ние с нашата. Двама колеги още си търсят местата. Добре дошли, добре дошли на господин Ансеп, съместник председател на комисията, който ще отговаря за вътрешния дигитален пазар. Искам да поздравя и да приветствам членовете на Комисията по вътрешен пазар, по граждански свободи и на Комисията по култура и образование както и колегите на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, членовете на Комисията по промишлеността. Изслушването ще позволи на колегите да зададат въпроси. Основно ще се опитаме да преценим дали кандидатът се може да бъде квалифициран като член на комисията. в съответствие с насоките, оценката ще бъде основана на основната компетенция на кандидата, на европейския ангажимент на кандидата и неговата независимост. Ще бъдат оценени знанията му по ресора и комуникационните му качества. Господин Ансеп е отговорил преди изслушването на писмено на нашите въпроси. Версиите, езиковите версии са разпространени на колегите. Естествено, това е публично изслушване, то се предава по интернет и в този смисъл добре дошли на нашите зрители по интернет. Сега ще обясна структурата на изслушването. Ще изслушаме най-напред въведително слово от 15 минути от кандидат комисара след което той ще има думата в заключението на изслушването за 5 минути за заключително слово. Ще има слот от 3 минути за задаване и отговор на въпроси. Аз ще следа много внимателно времето. Има превод на 23 езика и всички колеги всички оратори могат да говорят на своя собствен матерен език. Искам да ви напомня да не говорите прекалено бързо, за да може превода да се осъществи. Така че ще бъде много добре, ако говорите бавно. С това давам думата на, комисията.